и така, вчера нямахме заседание на координаторите, затова нямам съобщение за вас от заседанието на координаторите. На 25 ти ще се проведе то. На 7 декември обаче имахме заседание на координаторите. Е, от него имате сведение. Ако имате възражение срещу заключенията на координаторите, моля да ги споделите. Имате материалите в папките си. И така преминаваме към първата точка от дневния ред. Контрол върху изпълнителните правомощия на комисията представяне от Генерална дирекция мобилност на акта за изпълнение относно употребата на задни аеродинамични елементи, задните флектори или така наречените задкрилки. Представителят на комисията има думата. Добър ден, дами и господа. Съвсем набързо ще ви представя текстът. Директивата 719 от 2015, която сме приели, е, предвижда да може да се слагат тези дефлектори, за да може да се подобри аеродинамичната характеристика на въздухоплавателните средства. Е, предвижда се две условия в член 8б първо да има един акт за изпълнение за условията за поставяне на подобни устройства и второ Генералната дирекция да преразгледа е, съществуващите правила за е, проверката на тези устройства преди те да бъдат изведени на пазара. Ние направихме една експертна група с представители на всички е, засегнати отрасли. Там е, се постигнаха определени изводи, както и за условията, така и за сертификацията. И е, генерална дирекция МУВ изведе съответните елементи, които я засягат в един изпълнителен акт. Той трябва да мине през процедурата на комитология, т.е. той е предложен на процедурата за комитология на 30 октомври и гласуването бе отложено, за да изчакаме Генерална дирекция економически растеж да даде е, нейното становище за одобрението на различните видове устройства. През пролета се очакват те да приключат с тяхната работа, така че вероятно в края на пролета или по-скоро през юни ще излезем с двата акта едновременно и ще предложим е, да бъдат одобрени от една страна от групата за е, транспорт в генерална дирекция МОВ и съответната експертна група в другата генерална дирекция. Те ще бъдат прияти едновременно от комисията и да ви уточня. Мисля, че просто въпроса ви интересува. В текста на директивата се предвижда да се подобрят е, предната част на въздухоплавателните средства, за това се преразглеждат и всички съществуващи правила. Генералната дирекция потвърждава ангажимента, който е поела по време на тристранната среща преди една година, да върне на парламента и на съвета преди 2017 е, да представи всички проекти и текстове за съответното законодателство, така че е, камионите, които... Извинявайте, става дума за камиони, а не за въздухоплавателни средства. Е, компаниите, които произвеждат тези камиони да могат да е, спазят е, изискванията, предвидени в директивата. И още един въпрос, на който трябва да отговоря, това е, е въпроса за въпрос, тези 20 см, за какво става дума. Тези задни дефлектори, когато те се свият, се предвиждат те да не увеличават дължината на а, камиона повече от 20 см, за да не се затруднява да, комбинирания транспорт. И в текста сме добавили една фраза, че тези условия се прилагат в случай, когато съответното моторно превозно средство се използва в комбиниран транспорт. Защо? Специалисти и представители на отрасъл ни казват, че всички установки, които в момента са на пазара и които се разработват, е, изпълняват е, това условие за 20 см. Но може би след 10-20 години техниката може да се развие в такъв смисъл, че е, тези продукти да имат по-добри характеристики от настоящите, но да не отговарят на изискването за размер 20 см. Затова не искаме да ограничаваме техническия прогрес с това изискване на 20%, при положение, че устройството лесно може да бъде откачено от карусерията на камиона. И но ако иска съответната компания тези камиони да бъдат прекарвани с влакове, да речем, трябва да демонтира съответното устройство. За нас тази фраза не засяга изобщо комбинирания е, транспорт. Знаете, че комисията държи да развиваме именно този е, модел на транспорта. Смятаме, че можем да добавим тази фраза. А вие, ако смятате, че трябва да се направи нещо различно или искате тази фраза да отпадне, няма проблем, тя ще отпадне. И накрая, нека да кажа, че за момента не сме получили никакъв коментар от страните членки по тази добавка. Това е. Danke sehr. Dann hat zunächst mal Wim van der Kamp das Wort. Благодаря, господин Ванденкап е първият оратор. Благодаря, господин председател. Аз познавам, аз не познавам пред историята на това досие. Разбирам, какво описва комисията, с какво се занимава в, е, тя в момента, но не разбирам точно кога нещата ще станат обвързващи, кога ще влязат в сила. На второ място, какви ще са разходите за камионите? На следващо място, в момента правим експерименти с платунинг, т.е. да се подобри аеродинамиката при камионите, когато пътуват един след друг. Има ли връзка между тези устройства, между задните дефлектори и платунинга? И на последно място, какво е въздействието за големите и тежки камиони? Комисията говори за комбинирания транспорт. Това същото ли е, което имаме, когато говорим за големите и тежки камиони? Господин Ертук, благодаря на комисията за представянето. Колегите познават предисторията на това досие от миналия мандат. Има политически аспекти тук. Защо го казвам? Защото всъщност нашата идея беше е, да се пренесе колкото се може повече от транспорта, от пътя върху железопътния транспорт. За това направихме, предложихме тази директива. Сега с това полуизречение има проблем за натоварването на вагони. Според мен, нещата трябва да си останат така, както бяха в началото, както беше решено на тристранните срещи, защото се променя смисъла с това полуизречение. Дали е, закрилките могат да се демонтират или не, това няма всъщност е, значение. Въпросът е Въпросът е да няма противоречие, което с това полуизречение според мен се получава. Госпожа Майснер. Аз познавам досието е, и мога да кажа, става дума за нормалните камиони, не става дума за големите камиони. Е, става дума за това те да, се, да, те да бъдат по-аеродинамични. По принцип аз съм против е, да се зачертае употребата за комбинирания транспорт. Зная, че повечето закрилки не могат по принцип да бъдат товарени върху железопътни, върху железопътни вагони, но знае, че има много модели. Видяхме, например, във Франция, че много лесно може тези задкрилки да бъдат пренасени върху е, чрез железопътния транспорт. Volkswagen е развил също една технология и аз го казвам Специално това, защото а, познавам проекти, които бяха, не бяха проведени именно заради заради това изискване, след като имаме възможно, след като имаме възможност да пренасяме, да транспортираме зад крилки чрез железопътния транспорт, трябва да използваме тази възможност. Важно е да използваме комбинирания транспорт и важно е възможността за комбинирания транспорт да е залегнала в текста, защото решения има. Аз съм нетърпелив човек, затова задавам и следващия въпрос. Колко смятате, че ще трае прилагането на практика на тези изисквания? Жалко е, че Генерална дирекция Растеж не беше по-бърза. Ако <clears throat> нещата се случат в края на 2016 година, добре, но тогава ще трябва да започнат изследвания и допитвания с бизнеса. Кога обаче най-накрая нещата ще станат реалност? Петър Лунке. А, благодаря. Аз виждам тук един проблем, няма всъщност проблем да имаме тези задкрилки, тези задни дефлектори. А всъщност, на... когато имаме контейнери, как ги третираме, когато те са на камиона? Първият, предният контейнер се товари гръб с гръб, задна страна с задна страна, с, с следващия контейнер. Необходимо е достатъчно място за транспортиране на тези контейнери и когато контейнерите могат да бъдат премествани, има прекалено голям натиск върху осите и когато се стигне до терминала, ако той тежи 11-12 тона, то управлението на камиона става много трудно. Не смятам обаче, че 20 см допълнителна дължина са проблем за практиката. Защото закрилките ще са прибрани. Не виждам проблем тук. Господин Земке, искам да се спре на няколко неща. Най-напред това, което каза господин Ертук. Миналият мандат, през миналия мандат ние говорихме за тези промени и едно от основните неща, което подчертахме, беше, че трябва, когато е възможно, да пренесем повече пътен транспорт върху железопътния транспорт. Ситуацията е следната. Производителите искат да произвождат възможно най-големите камиони, Потребителите също искат такива камиони, но нашата цел трябва да бъде да вземем предвид екологията и да вземем предвид факта да не се създават пречки за транспорта. Тоест, трябва да използваме комбиниран транспорт. Това е първият аспект. Следващият аспект е, за мен е от правно естество. Тези правни актове, те за какво говорят за нови камиони? Ако да, тогава от кога? То, е, тогава кога и по какъв начин ще трябва да приспособим вече наличните камиони към новите изисквания? И на последно място, доколкото разбрах от комисията, все още се работи по текстовете на правните ектове. Затова въпросът ми е, може ли да помислим за типовото одобрение и за другите видове лицензии, дали те не могат да бъдат включени в един текст? Председателят, аз също имам въпрос. Дебатът е прастар. той е, се води от много време. Комисията имаше противоречиви становища по въпроса за големите камиони. Е, след това се намеси аспекта за аеродинамичните елементи. Целият дебат в тристранната среща се съсредоточи всъщност върху дългите камиони и върху задкрилките. Оказа се обаче, че всъщност не става дума за дългите камиони. Аеродинамиката трябва да може да бъде осъществена с 20 см. И тези 20 см бяха разрешени, защото те са в границите на взаимната на оперативност. Затова не разбирам и за първи път преживявам такова нещо. Не разбирам защо комисията, която присъства на трилога а, започва да, зас, да застъпва една остаряла позиция. Това не бива да допуснем. И бяха проведени много тристранни срещи, е, бяхме постигнахме много компромиси. Тристранните срещи и процедурата на трилога е завършена. За това не би трябвало да допускаме това полуизречение. Е, в началото се бяхме съгласили, после решихме, че това не е допустимо. Господин Лайтфред е, би много възразил против това. Той в момента не е тук, той е министър на транспорта в Австрия, но така или иначе, е, според мен, това нещо не би трябвало да се допуска. Това, тази вметка, която вие предлагате. С интерес очаквам вашата реакция. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Е, започвам от началото. Тези устройства абсолютно не са задължителни. Тоест, е, това, което казва директивата, че се дава изключение за да се е, промени максималния размер на камионите, ако някой желая да монтира тези устройства. Може да са нови автомобили, камиони, може да са стари. Няма обаче задължение да се слага това от устройство. Колко струва, попитахте, горе-долу около 3000 е, евро за камион. Доста солидна сума, която в края на кращата изисква да бъде е, и, кому... и е, да се постигнат економии от гориво. В порядъка на 7% се очаква да бъдат тези економии, ако е, се спазва скоростта е, от около над 60 км в градовете няма економии така наречения платунинг. Става дума за чисто економически съображения, няма никакви задължения. Съответния отрасъл трябва да убеди операторите дали да използват тези методи или не. И ако дали ще действа съответния камион в комбинация т.е. с Платун или не, това е вече въпрос на решение на оператора, дали ще закупува такива а, моторни превазни средства или не. И трябва да се види дали а, тези устройства, дефлекторите, помагат при движението в Платун или не. В директивата се казва изрично, има абсолютно същото изискване и за предната част. Не може да се използва това изключение за повод е, оператора да удължава е, реалната част е, на камиона, носеща тежеста. Става дума за добавяне на допълнително устройство. Дефлекторите биха могли евентуално да се използват и на най-големите камиони. Трябва да се направи опит и вече операторите е, трябва да решат дали да бъдат поставени тези устройства на големите камиони или не. Графикът. Трябва да е ясно, е, че е, става дума за две различни мерки за прайдната част на камиона и за задната. Това трябва да, трябва да има разграничение между двете. Комисията иска да върви е, по-отделно, за да реши първо въпроса с задните дефлектори. Там е по-лесно да се процедира, докато при предните устройства вече ще е по-трудно. Там вече е, няма още е, данни за аеродинамичните характеристики, как се измерват тези аеродинамични характеристики това се интересува групата от специалисти. Нещата са различни за предната част на камиона и задната. Изпълнителните актове на комисията за условията на използване трябва да бъдат готови за лятото на 2016 вече съответните продукти ги има на пазара. Има предприятия и малки и средни предприятия, които разработват и нови е, концепции за тези продукти. Преди 2016 ще има вече камиони, които ще използват тези устройства, било то и нови и стари камиони. А що се отнася за решенията за предната част на автомобила, тук вече става дума за решения, които ще бъдат представени през 2016. Директивата предвижда да влезе в сила тези изисквания за по-аеродинамична предна част на автомобила – да се влезат в сила тези изисквания малко по-късно, за да има време да се оценят. И ако парламента е, счита, че тази формулировка за 20-те сантиметра няма нужда да съществува, ще я махнем. Но отново да кажа, Нямаме за цел да вкарваме отново някакви разрешения за дългите камиони, е, само да дадем възможност да се използва комбиниран транспорт. Благодаря. Кратък въпрос от Гезине Майснер. Ако не съм сбъркала, вие също използвате използвахте ем, израза камиони чудовища. Ем, те се наричат гигалайнери или дълги е, товарни автомобили. Мисля, че не е редно да, включително и комисията да политизира. Мисля, че беше въпрос на превод. Аз пък се зарадвах, като чух за камионите чудовища. Така че говорим за едно и също, но ги наричаме с различни имена, уважаема колежке, но за това става дума. Да, да. Комисията не каза това исках да се пошегувам, нямах намерение никого да засягам с това. Съвсем накратко, моля. Ако ми е, позволите, два коментара и една бележка. Аз съм от доста старите членове на парламента. И имаше момент, в който тук в залата ни сервираха кафе или чай. И е, сега се очаква депутатите да работят, а обаче баровете вече кафенето е затворено. В предходния си живот бях журналист и сега искам да кажа следното. Много е трудно да вземаме решение по е, фрази, които имат за цел да преуменят е, нещо в директивата, без да разполагаме с целият текст на тази директива. Много често се случва това. И аз не мога да се съглася, не мога да взема позиция по един текст, който ще промени друг текст, при положение, че не е, разполагам с, първоначалния текст. И също преди известно време се бях е, срещнал с един френски сенатор, който управлява много голяма транспортна фирма. Тук така най-общи бележки правя че е, разпоредбите за дължините на камиона се е, отнасят за полезния товар, а не за общия размер на камиона. И е, всъщност се случва така, че производителя смалява максимално камината, за да даде максимално полезен товар. И е, това причинява е, определено проблеми и катастрофи много жертви, е, защото е, шофьорите не са защитени и влизат директно в контакт с е, отсрещна кола, ако се случи инцидент. Благодаря. Искам да кажа нещо по два въпроса за кафето и е, чая. Мнозина бяха несъгласни. Е, но кафенетата работят. Е, а вие вече знаете, че винаги предлагат и мляко, така че имате възможност да пиете кафе с мляко, но документът беше разпратен. Това, което представи комисията, бе разпратено до всички. Можехте да го прочетете. Ако не сте прочели директивата, това е вече ваша грешка. За сега благодаря на комисията за е, изказването, а сега контрол върху изпълнителните правомощия на комисията е, за мерките относно въздухоплаването, обучение на пилоти, изпитване, периодична инспекция, избягване на сблъсък във въздуха, сертификат на доставчиците на услуги и пренос на данни. Отново искам да помоля комисията да вземе думата, като специално се спре въпроса на контрол. Тук парламента може да възрази, когато мерките са готови в завършен вид. В настоящия момент можем да е, говорим единствено за мерките за избягване на сблъсък във въздуха. Затова представителят на генерална дирекция МУВ има думата за 10 минути. Благодаря, господин председателю. Здравейте и от мен. Помолихте ни да ви представим базата на дневния ред на последния, последното заседание на комитета по ЕАСА по мето, комитология по регламента 216 е, от 2015 година. Има много текстове включени в дневния ред. Не всичко е представено на парламента и съвета за разглеждане, защото и ние не сме приключили обсъждането на текста, както ще видите и вероятно сте видели от резюмето на дневния ред и протокол пола. На споменатото заседание първо, изменение на регламент 1178 от 2011 година относно се, се, е, лицензирането на ем, екипажите. Има редица изменения и всички изменения, за които говорим, включват редица промени, които понякога не са свързани помежду си. Сега след като вече имаме всички основни регламенти, третиращи всички всички тези въпроси. Се опитваме да ги актуализираме поне веднъж годишно, за да са наистина актуални, но да не ги преразглеждаме непрекъснато 3, 4, 5 пъти на ден. И така, по регламент 1178 е, става дума основно за обучението на пилотите за, чрез, е, в резултат на модернизацията на въздухоплаването. Е, става дума за въвеждане и придобиване на нови умения предвид изискванията към пилотите. Всички тези пилоти трябва да оценяват и съответно летателните апарати и уреди за това, което наричаме резултатност по отношение на, на, на въздухоплаване по линии, навигация по линия на резултатите. Това, което наричаме би PBN, английски е, пилотски жаргон. Текстът не бе приключен на последното заседание на комитета. Имаше много запитвания за уточнения по текста, които не успяхме, въпроси на които не дадохме отговори в рамките на заседанието. След това нанесохме промените и внесохме текста за гласуване чрез писмена процедура в компетентната комисия. Е, имаме вече благословията, така да се каже, на тази комисия. Парламентът ще го получи в началото на следващата година. Е, следващите следващия регламент 965 от 2012 година. Отново за изменения свързани с сертификатите или сертифицирането на доставчиците за услуги на данни, е, след това във връзка с изменения, проистичащи от е, пулките, извлечени от е, инциденти и така нататък. Има четири различни становища на агенцията ЕАСА по регламент 965 на последното заседание на компетентния комитет тук нямаше големи противоречия, с изключение на една точка променихме подхода при въвеждане на нови правила. Е, обикновенно предвиждаме период за опт-аут, т.е. държавите членки обикновено в рамките на две години могат да решат дали участват или не. Но това доведе до редица проблеми, защото положението в различните държави членки беше различно. Имаше неща за доуточняване, взаимно признаване между държавите членки и решихме да променим подхода и да въведем обща дата за приложение за всички държави и членки, е, без да е, като, като всички ще имат право на опт-аут всъщност. До тук редица държави и членки посочиха, че това ще има ще породи проблеми за прехода от старите към новите решения защото по-рано опт-аут варианта предлагаше възможност за ново лицензиране и така нататък. Чисто практически въпроси бяха поставени, за това текста не бе гласуван. Ще се преразгледа на следващото заседание на комитета, мисля през февруари, с цел да разрешим този правен проблем за преходния период. Е, на и в случай, че кажем, да, вероятно в началото на март ще получите този документ в парламента. И последният текст, по който искам да говоря, е по регламент 1332 от 2011 година. Много важен регламент за избягване на сблъсък във въздуха. Тук също направихме изменения на базата на предлож... становището предложено от ЕАСА през 2014 година. Нямаше спорове по текста, беше важно тук да приведем различни точки и текстове в съответствие с разпоредбите на общо небе Single Sky, което е в ресора и портфела на друг е, е, комитет. Е, така че това беше работата ни. Благодаря, господин председател. Председателят благодаря. Анета има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на комисията за направеното изказване. Мисля, че това са много важни въпроси, където струва ми се малко губин време. Е, е, работи се, разбирам, но нямаме всички текстове, така че е, малко се изчаква, протака се, чуваме сега февруари, а при другата, другия документ имаме затруднения с опт-аут за държавите членки, там се говори за март. Ние трябва да разгледаме тези текстове да имаме възможност да, да се за, занимаем конкретно с тях. Тук малко така като утешение ни се говори, може би комисията е, е, може да бъде по-конкретна. Държавите членки ли създават проблеми или има други спънки, които пречат да напреднете? Председателят, благодаря. Гизина Майснер, благодаря, благодаря и на комисията за представенето. Имаме едни, един единствен въпрос за обучението на пилотите. Предвижда ли се, има ли се предвид, че самолетите са все по-добре оборудвани. Е, така да се каже, самолетите летят автоматично, пилотите не играят толкова важна роля. Моето усещане е, че техниката става все по-сложна и се питам, не трябва ли изобщо да променим генерално обучението на пилотите, за да бъдат в крак. Е, не за първи път задавам този въпрос. Въобще пилотите в състояние ли са да се справят с тази сложност? сложна техника, която се използва е, или вот ще настъпи момент, когато като при космическото е, корабоплаване всичко ще се командва от Земята. Благодаря Бруно Голниш сега. Благодаря, господин председателю. Тази точка 14 от дневния ред иллюстрира блестящо задказаното преди малко. Мисля, че не ме разбрахте. Исках да кажа, че непрекъснато обсъждаме текстове, които, които променят текстове на регламенти и директиви, с които ние не разполагаме. Вие ми казвате, документа бил разпратен. Ето, имам го, чел съм го, много внимателно го прочетох. Но за какво говорим всъщност? Говорим за нов регламент, който изменя регламент 1332 от 2011 година. Е, член четвърти. Има ли между вас някой, който познава, знае текста на член четвърти? Като гледам, не а би трябвало да е, потърсим текста. Аз като, като юрист ви казвам, не мога да обсъждам текст, който изменя друг текст, с който аз не разполагам. Добре, и ако всичко това беше обяснено предварително, е, щяхме да се подготвим, да си набавя аз текста на въпросния член 4 и така нататък. Председателят, аз не съм юрист, но тук съм съгласен с вас. Не мога да обсъждам текст, който не познавам, но ежеседмично имаме бюлетин по комитология на всички езици. Там е записано всичко. Можете да го прочетете. Ако не прочетете, ваша работа, но не се оплаквайте, че не сте прочели документите. Имаш, имахте ги на ваш и на народния ви език докладчик. Още един въпрос към комисията от господин Ертик е, Темата, която обсъждаме, ми дава пълно основание. Преди две седмици в немското списание Шпигел прочетохме, че германските авиокомпании в резултат на катастрофата с Germanwings през март тази година настояват на европейско ниво да се правят без предизвестие проверки на пилотите за дрога и за общото им психическо състояние. Знае ли комисията нещо по въпроса и какво? Председателят. Аз искам да попитам, какви са последствията след инцидента с Germanwings за установяване на психичното състояние на пилота, умората, какви стандарти им се залагат. И накрая качеството на въздуха в кабината. За това се говори. Имаме случаи на заспиване поради отровни газове. Понякога е опасно, понякога не. Но имате ли позиция е, за това как да се реши въпроса с отровния въздух в кабината, който е опасен и за екипажа, и за пасажирите. Отговор на комисията. Благодаря, господин председател. По първия въпрос за текста на разположение. Текстовете не са, не са забавени, но вие бързате да включите въпроса в дневния ред, защото по два-три текста още не сме гласували в комитета и както казах, е, единия вод, едното гласуване приключи само преди няколко дни. Можем да изпратим текста за е, информация, за проучване преди да е без, е, докато не е минал през е, комитология, а е, иначе следващия текст ще бъде готов след следващото заседание на комитета най-рано. По обучението на пилотите и техническото развитие, мисля, че е важно да отличим крупните, големите самолети, където пилотите се обучават за определен тип самолети, които наистина се осложняват и там винаги се прави така, а по-настоящем ние изискваме като част от сертификата на самолета да се дават и сертификати като да речем изискуемо обучение. Това е част от сертификацията, сертифицирането на самия самолет. Тук говорим по-скоро за малки самолети, за частни пилоти, които ще бъдат или би следвало да са в състояние да използват така наречената performance-based performance -based navigation. Там, така че нещата там не винаги зависят въпреки на управлението от земята, но те трябва да умеят да се справят в съответна среда и това обучение трябва да се актуализира съобразно развитието на навигационната техника. По последния въпрос за алкохола и е, наркотиците. Не е тема на този текст. Не сме го обсъждали в комитета на ЕАСА те сам, самата агенция предложи план за действие след а, инцидента с German Wings. Предлага доста добри идеи, които обаче трябва да разгледаме внимателно заедно с експерти, за да преценим е, как следва да се действа, дали ще имаме насоки, дали ще има промяна на регулаторната рамка. Работи се по този въпрос. Работата, дейността ще приключи през 2016 година. Е, ще се върнем кога, към въпроса, когато имаме готови предложения за въздуха в кабината. Да, темата е позната. Следим Знаете, е, че такива инциденти са включени в изискванията за отчетност. Сега редовно ще получаваме информация за такива инциденти и ще добием по-ясна представа. Едновременно с това агенцията ЯСА участва в про- проект за изследване на този въпрос, защото нямаме достатъчно изчерпателни научни данни. По въпроса за ограниченията за летателното време наистина влизат в сила в началото на следващата година, макар че се приеха доста отдавно. Така че в момента операторите работят по, за приемането на новите ограничения на летателното време. Мисля, че февруари е срока за влизане в сила. Благодаря, господин председател. Благодаря сроковете за изменения. Вътрешният срок това е 28 януари 2016 е, година, а срокът за Европейския парламент е 8 март 2016 година. So, wir kommen dann zu uns. И така, а сега продължаваме с изслушването за международното въздухоплаване. Моля, колегите да заемат мястото си на подиума.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 So, wir haben sechs Redner, die ich... И така, имаме 6 експерти, експерта. Ще ги представя, когато вземат думата, всеки по своя ред. Имаме достатъчно време да говорим за конкуренцията в въздухоплавателния сектор. Най-напред искам да дам думата на Клаус Гайл от Генерална дирекция Мобилност. Не, извинявайте, поправя се ораторът Искам да дам думата на господин Ламброзо от Международния транспортен форум в Париж. Той има думата. Uh, good morning, everybody. Благодаря. Уважаеми дами и господа, за мен е чест и удоволствие да бъда, днес при, да бъда днес при вас и да говоря за нашата перспектива по отношение на конкуренцията във въздухоплавателния сектор. Аз се казвам Алан Ламборзо и съм от ОИСР, Международния транспортен форум в Париж. Благодаря за поканата и искам да подчертая, че комисията е свършила страхотна работа с документа, който публикува наскоро за ситуацията в въздухоплавателния сектор. Радвам се, че ще може да говорим за тази ситуация днес. И така съвсем набързо, нашият форум е неправителствена организация с 57 държави членки. Ние не говорим от името на държавите членки, ние сме независима изследователска организация, функционираме като мозъчен тръст, и се занимаваме с въпроси като либерализация на авиацията. Участваме в различни проекти. Участваме в системата за тракинг и организираме срещата на върха на транспортните министри, в която участват и министрите от Европейския съюз. Както знаете, Авиационният сектор е много важна индустрия. Тя отговаря за 1,4 до 2 милиона работни места. Бюджета, който е, печалбата, която се, оборотът, който се генерира е около 110 милиарда. Като погледнем авиацията в Европейския съюз, е, виждаме, че нещата преминават към изток и извън Европейския съюз придвижва се центъра на сектора към Азия. В горната графика отразява развитието в сектора, отразява растежа в Европа, но по-големият растеж е в страни извън Европейския съюз. Вижда се, че растежа на авиацията в Европа и извън Европа се развива с различни скорости. Какви са нашите очаквания? Виждаме, че до 2030 година очакваме двоен трафик в Европа а, на глобална основа очакваме отрояване на авиацията. Тоест, по принцип, растежа на авиацията в Европейския съюз е добър, но не толкова добър, колкото на световно равнище. Това може да се обясни с социологични, демографски и макроекономически фактори. Ние очакваме обаче отвояване на сектора в Европейския съюз. Това означава, че трябва сериозно да се помисли за по-доброто управление на инфраструктурата на полетите, за да няма закъсняване и отлагания на полети. Когато погледне международната конкуренция в авиацията, най-напред е, ви ще се спра на равнопоставеността. Е, всички подкрепят тази концепция, но никой не може да дефинира какво е точно това. Е, имаме сред нас някои от най-добрите експерти в областта и въпреки това дефинициите се разминават. Какво виждаме тук? Когато погледнем Чикагската конвенция, виждаме, че там се говори за равни възможности, но не се говори за равни резултати. Някои оператори имат предимства пред други, така че въпросът за равноповестността си остава. Независимо от това, което показва графиката от ясната страна, <clears throat> това е всъщност графика, график графика от Lufthansa, чудесна графика. Тя показва операциите на различни оператори. Тоест, Луфтханза е е, е означена, операциите на Луфтханза са означени с жълтите е, линии. Е, идеята е, че колкото повече човек се опитва да влезе отвън навътре в един пазар, толкова трудностите са по-големи. Много трудни са изходните условия, много са различните за различните оператори. Е, операторите работят по принцип при много различни условия. Сега, държавната субсидия. Европейския съюз има много ясни правила за държавна субсидия. Комисията е предприела много мерки, за да регулира тази материя. Извън Европейския съюз ние видяхме в нашето изследване, че няма еквивалент на държавни субсидии. По принцип правителствата понякога, ако искат, субсидират своите национални компании. Въпросът тук на международно равнище е, че извън Европейския съюз няма ясни правила за държавните субсидии. Това, което виждате като таблица тук, е взето от един американски доклад. Няма да влиз, навлизам в подробности. А, статистиката е предмет на манипулации. Въпросът е обаче какво се смята за субсидии. Штатите смятат да не е, е, смятат, че не би трябвало да има помощи от страна на частни фирми. Това се смята в е, щатите за субсидия. Интересно е тук, че ние не може да кажем какво е допустимо и какво не е допустимо, просто като дефиниция. Но има един общ режим, общ режим, в който по принцип субсидиите са ясно дефинирани и е ясно дефинирано, когато те са легални и нелегални. В, на глобално равнище имаме нужда от една такава дефиниция, кое, коя субсидия е легална, как тези де, де, субсидии могат да бъдат докладвани и какви мерки, в каква рамка трябва да бъдат предприяти, ако субсидиите са нелегални. Има определени мерки в това отношение, но има много какво да се направи. Ще бъда съвсем кратък, мислех, че имам повече време. Сега по отношение на контрола и отговорността. Искам да кажа, че това е много важен въпрос. Е, трябва да мислим допълнително за либерализацията и контрола особено от е, финансова перспектива. Искам да подчертая, че Европейският съюз е много по-напреднал от други юрисдикции по отношение на либерализацията на контрол. Заключителни бележки. Всъщност никога няма да имаме истинска равнопоставеност в е, сектора. Важно е обаче да имаме а, обвързаност на мрежите, което е в интерес на пасажирите. Важно е да може от пазара да е отворен за цялата верига на, достав... на доставки. Благодаря ви. Извинявайте, че говорих прекалено дълго. Благодаря. Аз също бях изненадан от това, че имате не 10, а само 6 минути. Следващият оратор е господин Кан, изпълнителен директор на Асоциацията на европейските въздухоплавателни дружества. Благодаря, уважаеми депутати, благодаря за поканата. Сега искам да споделя позициите на Европейската асоциация за авиация. Нека така да представя общата информация. Колегата току-що ни представи някои цифри и подробности. Аз няма да влизам в много подробности. Благодарение на вътрешния пазар от 90-те години се създадоха много възможности, нови бизнес модели за пазара, избор за потребителите, за по-голямо разнообразие и така нататък. Вече цяла, цяло десетилетие се развива този вътрешен пазар и той беше модел, но сега се наблюдава, че конкуренцията спада. вече става ясно, че е, комисията трябва да под... предприеме по-цялостен подход към регулиране на въздухоплаването. Ние излязохме със стратегически план преди две е, години – с цел да се създадат основни мерки за осигуряване на равнопоставеност в отрасъла. Ще ги коментирам след малко, защото за нас равнопоставеността е изключително важна. Нашата индустрия работи в високо конкурентна среда, както в Европа, така и в света. Ние поискахме от комисията да предвиди три основни елемента. Първо, да се регулира само когато е необходимо, когато вече съществува законодателство, то да бъде изпълнявано и да не се затруднява индустрията с прекомерни изисквания. Защото когато се грижиме за отрасъла в Европа, се грижим всъщност за собствената си къща, а не надничаме в двора на съседите. Стратегията за авиация, която бе оповестена преди няколко седмици, правилно изтъква, че този вид транспорт е, допринася значително за БВП на европейската економика над 1 е, милиард на ден. 5,5 е, до 9 милиона души са заети в тази индустрия – в е, зависимост от това как се дефинира от услугите свързани с нея. Тоест много сериозен фактор за възстановяване на економиката, просперитет и растеж. И е, признава се, че тази економика има е, бъдеще, но не се признава какви са реалностите в момента. Е, там маршовете за е, развитие са много ниски и е изключително важно да има е, въздухоплавателна индустрия, която да отчита европейските интереси, конкурентоспособност, развитие на технологията и възможности за взаимосвързане. Полети от Европейския съюз, е, изпълнявани от европейски въздухоплавателни е, компании е, създават четири пъти повече работни места от полети, изпълнявани от външни компании. Затова е, не е само цел да има устойчив европейски сектор на въздухоплаването, а просто да има стратегия, за да се извлекат максимални економически ползи. В края на кращата въпрос е, както казах, да си подредим собствената къща. Европейския пазар не може да бъде разглеждан в изолация. Тук става дума за дълга и сложна верига от доставчици на стоки и услуги. И когато бе либерализиран пазара, бяха либерализирани въздухоплавателните компании – но по веригата останаха много монополистични практики, примерно при доставчиците на услуги. Въпросът с от европейско ниво, небе е един от най-добрите примери в този смисъл. Ние се конкурираме в един световен пазар и за това европейските регулатори трябва да си дават на сметка, сметка как тези мерки, които засягат европейските въздухоплавателни компании, се отразяват и на световно ниво. Примерно схемата за търговия на емисии във въздухоплаването, дантите за регистрите за данни на пътниците също така външните фактори. За да се постигна взаимодействие между Европейския съюз и е, трети страни в е, все по-конкуриращата се въздухоплавателна индустрия, основната, основният приоритет е да има дефинирана регулаторна рамка, която да дава справедливи възможности за лоялна конкуренция и то дългосрочно. Затова сме разочаровани, че в стратегията на комисията не предвижда е, преразглеждане на е, регламент 868, което може да бъде много полезно в това отношение. Справедлива конкуренция. Е, тук се засягат въпросите за държавни субсидии и защита. Повдигнати бяха те на ниво ИКАО, но не знаем дали се срещаме разбиране. Комисията говори, че в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги трябва да се налага идеята за справедлива конкуренция ние също така а, говориме непрекъснато, че трябва да има ангажимент и контрол, и то да е от двустранен. Ние сме готови да изпълняваме своята роля каква мандатите за комисия, които комисията иска за преговори с трети страни. Ние ги подкрепихме определено за преговорите за АСЕАН, Китай, страните от залива и Бразилия. Ще коментирам малко повече преговорите с Бразилия продължават от 2010 и трябваше да приключат в 2011 с пространно споразумение, но ние продължаваме още да преговаряме с тях. Давам го за пример, защото комисията има мандат от парламента и съвета да преговаря, но не смятаме, че подобен мандат трябва да бъде общ, трябва да има конкретни цели в конкретни срокове. Подкрепяме диалога с европейските страни и страните от залива, макар че е, мандата е за отделни е, въздухоплавателни е, компании, но един истински диалог между Европейския съюз и залива трябва да продължава. АСЕАН там трябва да имаме едно пространно усилие за конвергенция на регулаторната рама рамка. В Китай първо споразумение за безопасността, после хоризонтално такова и по-нататък по пространно споразумение. Когато става дума за Китай, трябва да сме наясно, че е, тук се сблъскваме и с проблема на е, правата на руските въздухоплавателни е, компании да прилитат над Китай. Затова трябва да внимаваме да не се превърнем в, заслож... в заложници на едно пространно споразумение с Китай. Благодаря. Благодаря. Следващият колега е господин Хенлон, генерален секретар на Асоциацията на нискобюджетните компании благодаря, благодаря господин председател. Благодаря, че ни давате възможност да изложим и нашето мнение. Асоциацията на ефтините въздухоплавателни компании ЕЛФА е, работи много активно по отношение на вътрешния пазар. Виждате тук нашите членове на екрана. нашето становище за пазара на въздухоплавателни услуги. Според нас либерализацията е правилния път. Е, тя се е, наблюдава, но не навсякъде, за съжаление. В вътрешния пазар много голям ръст се отбеляза благодарение на либерализацията, което не се случи в, извън Европейския съюз, където има много все още затвореност и протекционистични мерки. Там, където има либерализирани споразумения за услуги, има висок растеж, по-низки е, е разходи и повече ползи за потребителя. Какви са ползите от либерализацията? Първо, възможности за свързване. Това е лайт мотива на стратегията за авиацията. Виждате колко маршрути са били е, въведени, особено в Европа след е, либерализацията. Хората е, летят много често, има връзки, където до сега изобщо не е съществували. 10% увеличение като увеличение е, на на свързаните градове, а пък увеличението на брутния БВП национално е 0,5%. Създава се и работни места, създава се и повече конкуренция, от което печелят единствено потребителите имат повече избор и по-низки цени на билетите. To... Какви са пречките пред либерализацията? Европейските въздухоплавателни компании имат много успехи в развитието на този сектор, е, но няма нужда да гледаме назад, а да се обръщаме към е, бъдещето, да търсим е, как да постигаме успехи и в бъдеще защото е, междувременно въздухоплаването стана глобален пазар и той се развива. Е, вече е, не можем да се опираме на мерки, които водеха до успех в миналото. Съществува и известен страх от промяна, особено в някои страни. За тях либерализирането накърнява техните изконни интереси и те се опитват да го забавят защото се казва, ето вижте какво се случва с нашия пазарен дял. Но в край на кращата пазарния дял не ви се дава, защото ви се полага. Вие трябва да си го заслужите, трябва да се борите за него. Също така, погрешна е идеята, че домашните пазари притежават потребителите. Няма такова нещо. Те ще отидат там, където има по-изгодни цени и по-привлекателни предложения. Конкуренция в действие. Много се говори за конкуренцията от страните от залива, например. Говорим, че сме засегнати от нея, но всъщност правителствата там предприемат много мерки по отношение на инфраструктурата, на терминалите, за разширяване на въздухоплаването и дава възможност на индустрията да се възползва от е, географското си положение. Можем само да им пожелаем успех. Не, може, не следва ние да реагираме а трябва, а, с отрицание, а да се нагодим защото непрекъснато е, имаме различни и е, така нереална готовност да, да се разширява капацитета. Е, има много силно данъчно облагане. 6 от, най, е, от десете най-печеливши летища в Европа но е, таксите, които те налагат е, на европейските компании, са изключително тежки. И е, тук вече е въпрос да видим какво, е, какви са подходите на правителствата. Не може да източиме кръвта на една индустрия. Трябва да я да правим така, че тя да може да се конкурира. Как може да се подобри конкурентоспособността на въздухоплаването? няколко самоналожени санкции си имаме в Европа. Един от европейско ниво от десетилетие говорим, че е необходимо, но нищо не се е, случва реално. 5 милиарда евро годишно ни струва тази разпокъсаност схемата за търговия с емисии. Смятахме, че ще има своя успех, но сега тя вече не е ефективна. Трябва да се търсят общи глобални решения и европейската схема налага двойни санкции всъщност на домашните компании. Либерализацията е пътя за бъдеще. Но не всички области, където има либерализация, се възползват от разширените възможности. Напълно подкрепям акцента, който слага Конвенцията от Чикаго за равнопоставеност на възможностите – Значи да има качествени възможности за европейските въздухоплавателни компании, но тези компании трябва да имат възможност да се конкурират в една сменена среда. Ние всъщност подкопаваме именно тази си възможност да се конкурираме. Там, където има либерализирани споразумения с щатите, остават обаче и много недостатъци за европейските е, компании. Е, американците имат неограничени права, но не е, либерализират нищо, примерно, по отношение на контрола и, так... и продължават да налагат абсолютно протекционистична политика с призива пътувайте с американски компании. Либерализацията трябва да, се, да покрива и всички е, спонсорирани от правителството е, полети. Тоест Америка говори е, крайно различно от това, което прави. И в заключение мога да кажа, че пътят за бъдеще за нас е да продължаваме с либерализирането и се надявам, че съвета ще даде мандат на комисията да сключи възможности за европейските въздухоплавателни компании и да им даде възможност те да се приготвят е, за е, завишената конкуренция. 868, регламент 868 е, всъщност създава неработещи условия, дори да има и мандат, дори да се договорят условията, заради този регламент те не могат да действат. Затова нека да работим в полза на либерализацията. Благодаря, но трябва да се съобразяваме с времето. Надявам се, че това не е маниер на авиокомпаниите да закъсняват така. Сега ще чуем господин Дирк Полочек председател на Асоциацията на европейските пилоти. Чухте много презентации. Аз реших да ви спестя презентацията. Надявам се, че това ще ви зарадва. Първо, благодаря от името на Европейската пилотска общност да застана пред вас и да говоря по тези важни въпроси. Първо ще цитирам стратегическия Пакет за авиацията създава широки възможности за укрепване на европейския авиационен сектор с социални измерения и възможност за растеж. Така ние гледаме на нашата дейност, а това означава качествени работни места и качествен растеж. За съжаление, това не е цитат от Европа, а от една от крупните авиокомпании от Парсийския залив. Какво да направим? Очевидно, те разбират стратегическото значение на авиацията. Това е стратегически важен отрасъл, предлага връзки, растеж и работни места и допринася за развиващите се световни пазари. Но има невероятен дисбаланс в междуконтиненталния пазар на авиокомпаниите. Това посочват и редица авиооператори. Няколко цитати, няколко факта е, е, е, докато имаме увеличение в авиокомпаниите от залива с 112%, в Европа спада е 14%. Трите авиокомпании от залива имат 604 самолета, което е три пъти повече, отколкото ние разполагаме в Европа. Трето, докато европейските авиокомпании нямат особен растеж през последните 10 години, докато тези от залива през, са на, увеличили капацитета си петкратно след 2005 година, докато в Air France, например, за един самолет създават 300 преки и около 500 непреки работни места от такива, които работят от залива, работят с много по-малко работни места. Това убива работните места в Европа. Нека да бъдем ясни. Ние нямаме основание да се боим от световните авиокомпании. Ние сме в състояние да бъдем конкурентоспособни, но се нуждаем от равни възможности и така докато ние се опитваме възможност в това отношение, ние създаваме е, авиокомпании, които са обект на стратегия на собствениците, докато стратегиите на други места в азиатските държави, стратегиите са много по-единни. Между друго, връзката между Европейския съюз и страните от АСЕАН чувствително намаля през последните години, което е причинено от е, развитието на авиокомпаниите в залива, които растат. Тоест, вече нашата междуконтинентални, нашите континентални връзки страдат. Дали подхода на залива е решение? Ние имаме примери за инвестиции и виждаме, че те не носят допълнителен растеж, нито допълнителен капацитет. Ние имаме вече свръхкапацитет и вместо нови работни места в Европа работни места се закриват. Това означава, че пряката преките връзки спадат, намаляват за сметка или в полза на авиокомпаниите от залива. Както казах, нуждаем се от равен шанс, за да можем да съперничим на операторите от трети страни. Но как? Първо, пазарните условия. Ние имаме огромен пазар. 550 милиона европейци искат да пътуват, да видят Европа, да видят други страни, да ги посетят но този достъп до пазара се продава само веднъж, така че ние трябва да се опитаме да постигнем подходящи условия. За да постигнем лоялна конкуренция, Европейската комисия трябва да проведе и да доведе до край преговори с авиокомпаниите от залива. А това означава сериозен мандат за преговори за намаляване на излишния трафик. Второ, трябва да се постигне споразумение с конкретни изисквания по отношение на околната среда, защита на труда, държавната помощ, финансирането. И трето, ние се нуждаем от ясни социални цели. Но това, което ние искаме и очакваме от такива споразумения е след следното. Първо трябва да устроим по-добра защита като например по-добри възможности съгласно законодателната рамка. Например, регламент 686, който за съжаление не е разгледан в, и не е преразгледан отново. Надяваме се това да стане скоро факт. Що се отнася до авиокомпаниите от залива, дали те не са троянски коне, които всъщност се опитват да наложат контрол в Европа. Тук не трябва да търсим реципрочност или взаимност трябва да имаме категоричната възможност контрола над европейските авиокомпании да бъде в ръцете на европейци, а не в чужди ръце. И тъй като пилотите държим на точността, ще завърша с думата, че няма ресор, който да може да се справи без равни шансове. От това се нуждаем и ние. Благодаря. Благодаря сега господин Оливие Янкович. Благодаря, господин председателю, че поканихте е съвета на нашата промишленост да ни представи. Тук очаквам, подготвил съм едни, една презентация и се надявам с парламентарна помощ да се справя. И така, първо, което искам да кажа, че въпросът за летищата играе изключително важна роля. Ние обслужваме все повече стоки и услуги. И това е наша, наша основна задача това е от е, основно значение за нашите основни правила. По-добри връзки за стоки и товари. Така че, разбира се, ние сме за конкуренцията и наистина смятаме, че конкуренцията трябва да бъде преди всичко в полза на по-добри връзки, повече ползи за потребителите и обществото. И това започна да прави Европейския съюз преди 20 години, до днес създавайки единен пазар за авиоуслуги, проекта Open Sky носи несъмнени преимущества, които няма да повтарям. Но сега акцентите са нови. Външното измерение е на пълно място. Как да излезем от нашия пазар? Това външно измерение е много важно, защото имаме глобално изместване в економиката, особено към бързо развиващите се пазари. И това означава рискове за Европа. В, в този контекст това означава връзка и, възможно, и достъп до тези а, развиващи се пазари, което е от стратегическо значение за Европа. Това означава нови авиокомпании, които възприемат много агресивно поведение. Те, разбира се, нарушават баланса на пазара, но това е става в същия размер, обхват, както нискобюджетните авиолинии в миналото и така и ще остане. За стратегията искам само да повторя казаното от нашия приятел Джон. Много е важно връзките да бъде свързана с економически растеж. 10% от, от нарастване Подобряване на връзките означава половин процент на разраване в е, брутния вътрешен продукт, а това не е за подценяване. Днес всички говорят за равните възможно, възможности. Тук ще цитирам ОИСР. Е, това е подвеждащо виждане, тъй като няма отношение към темата ни днес. Защо? защото равните шансове никога не са напълно равни. И аз не смятам, че можем да го настояваме. Първо, поради географски причини. Нека да обърнем внимание на ем, операторите от Персийския залив. Вижте как се развиват те през последните години. Те създават е, изклю хъбове и центрове поради своето географско положение, което им дава възможност да постигнат изключително изключително економически ефективна дейност. И това е само част от преимуществата. Но Друга причина са националните политики и избора. Първо, финансирането на инфраструктура, че това става до голяма степен в извън Европа, включително в САЩ. Второ, финансирането на сигурността. Европа е единствената, която настоява тази, този ресор да плащат за тези разходи. И накрая фискалната политика. Европа е единствена налага данци и такси на авиацията. Това, това е въпрос на законен избор, разбира се, когато говорим за развитието на този бранш. Просто трябва да се огледаме какво става по света преди да вземаме своите решения. А освен това има и допълнителни елементи, които играят допълнителна роля вертикалната интеграция, националните а, авиокомпании и летища имаме, например, интегрирания модел на Обединените арабски емирства, но нещо подобно така нареченото полуинтегриран, семиинтегриран модел в Съединените щати с е, насоченост към печалба и стратегическата визия. Ние трябва наистина да внесем промяни, но това, което виждате тук, се намира на уебсайта на летището в Дубай. Ние трябва да създадем глобални условия. Мисля, че това, което ни липсва в Европа до момента е ясната визия и поне в това отношение, пакета на комисията върви във вярна посока. Мисля, че да търсим равен шанс е фантастика. Мисля, че трябва да намерим е, вярните решения, но това, което е важно, ние имаме открито небе и е, лоялна конкуренция тук, както чухме и от Джон, ние търсим е, равни възможности, а не равни резултати по отношение на авиокомпаниите. Сега европейския подход – сключване на двустранни споразумения не е достатъчно. Това не е пътя ни напред, защото двустранното мислене всъщност пречи на конкуренцията. То не гарантира свободен достъп и пречи на развитието на пряката, преките връзки, както в летищата. Имаме, разбира се, изискванията за общност, но не бива еднакво да унифицираме нещата. И накрая това, което договаряме двустранно, не подпомага Европа. И така, е, какво е бъдещето? Всеобхватните споразумения на базата на откритото небе, което е предпоставка. Разбира се, трябва да постигнем лоялна конкуренция и много се говори за това какво трябва да включват текстовете е, за конкуренция ние в тези споразумения трябва да бъдат универсални, да са недискриминиращи, да гарантират минимална степен на прозрачност и достъп до чуждестранните, до, до финансовите отчети на о, другите авиокомпании, да имаме общи принципи и да гарантираме да се постигнат съответни гаранции като последен резерв. Това, от което се нуждаем, също е по-прагматичен и по- всеобщ холистичен подход в това отношение пакета за авиацията върви във вярна посока. Но да не забравяме липсата на капацитет по летищата, трябва да помислим как се отнасяме към авиацията. Европа е единствената, която налага данъци и такси на авиацията ние имаме ограничено обществено финансиране, нещо, което извън Европа стои по съвсем различен начин. И за да отговоря на колегата за таксите по летищата, всъщност летищата субсидират авиокомпаниите, защото е, те поемат част от разходите. Говорим за около 4 милиарда такива допълнителни разходи. Мисля, че риториката, свързана с летишните такси, е всъщност извинение за някои авиокомпании. И накрая ролята на и као е, Ние продължавам да работим, прилагаме за сега стратегията, предложена от комисията и напълно подкрепяме всички предложени мандати. Надяваме се, че съветът ще даде много скоро своето съгласие, за да продължим напред. Благодаря председателят, благодаря за презентацията и сега накрая господин Клаус Гайл от Генералната дирекция движение на Европейската комисия. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че поканихте Европейската комисия да участваме в този толкова важен дебат. Мисля, че подбраната от вас тема е изключително интересна. Темите са много наболели. Аз ще се опитам да сторя всичко по силите си, да ви покажа и да отговоря нещата и да отговоря на въпросите предварително. Се извинявам, ако надхвърля малко времето, но като говорим за равни шансове, и аз трябва да, да имам това право. Ние говорим за либерализация, за равни шансове и за това как да говорим, как да водим преговори за споразуменията с, на двустранна основа. Много се говори по този въпрос. Това се включва и в новоприетата стратегия за европейската авиация. Комисията я прие на 7 декември и тя влезе незабавно в съвета. Мисля, че дебата за либерализация Някак си парадоксално показва, че Европа се смята за рестриктивна и протекционистична по отношение достъпа до пазара. Не е честно според мен. Европейския съюз има най-либерализирания и отворен авиопазар в света. За начина на пътуване с цел да това да бъде в полза на нашите съграждани, като използваме и възможностите за авиацията като търговска дейност. Близо 20 години имаме пълна либерализация на пазара и вече сме забравили как беше преди това. Що се отнася до отражението за по-голяма конкурентна способност, повече връзки, повече, по-добри контакти, повече мобилност за хората и по-достъпни такси, е, нещата продължават да се развиват, защото нискобюджетните авиокомпании, които съставят съществен процент, са плод на европейския свободен пазар. Ryanair, например, е, очаква да превози около 105 милиона пътници тази година. Е, ние имаме също така е, развитие в посока на не национални превозвачи, а европейски групи от превозвачи. Имаме и по-добри условия за чуждестранните инвеститори в европейската авиокомпания. Ние знаем, че има нови инвестиции, не непременно само от залива, така че всички могат да, да инвестират тук, ако се съобразяват с нашите правила. Пулките до сега е, са, че колкото повече либерализираме пазара, толкова по-важно е да имаме общи правила. Това се отнася не само за авиацията, но за всички економически сектори, за общите правила, които да се прилагат за техническите стандарти и стриктно прилагане на правилата за лоялна конкуренция и държавна помощ, за да се гарантират съответствие. И все пак аз ще се съглася, че равните шансове са само иллюзия. Отделните авиокомпании са индивидуални, така че нещата са различни не само в световен мащаб, но и в Европата, дори и в отделни страни. Ние сме твърдо убедени на базата на опита си от общия пазар, че отворения, открития пазар е най-добрата най възможност през последните 10 години имаме договори с САЩ, Канада, Грузия, Йордания, Западните Балкани, Марокко и Израел с Украина им очакваме подписване също с Гибралтар, а, Гибрал, Гибралтара, също така с Бразилия и Тунис. Надяваме се да приключим преговорите с Бразилия в началото на следващата година. Какво, каква е целта? да засилим сътрудничеството във всички сфери на авиацията и да създадем равни възможности за всички. Е, допълнителното натоварване на трафика засяга редици страни например, броя на пътниците между е, САЩ и Западните Балкани са почти отроени, с Марокко и Европа са отвоени след 2006 година. Ние изчисляваме е, че споразуменията с е, Западните Балкани и е, Марокко са през 2006 година доведоха до увеличение на приходите с 6 милиарда евро. Но ако погледнем нещата отвън, ние смятаме, че колкото по-глобални и либерални са пазарите, толкова по-голям е шанса да прилагаме общи принципи. Това не е нищо ново, нищо необикновено, присъщо е на пазарите Чухме и от други изказали се, че имаме глобална правна рамка в Световната търговска организация и на други места, като специално Световната търговска организация е, въвежда редица правила, какво е позволено, какво е разрешено за субсидии и така нататък. Но по ред причини тези правила нито на СТО, нито на ГАТ въжат за авиацията, така че ние се нуждаем от глобална рамка за авиацията, за да не се ограничаваме само до техническите аспекти. И все пак едва ли има двустранни правила, които да обхващат повечето участници във въздушното движение. Няма разпоредби за лоялна конкуренция, за защита на труда, каквито ние имаме като Европейски съюз с трети страни. Това води до известни ограничения до достъп на пазара. При отсъствие на международна правна рамка и залагайки на двустранни споразумения, мисля, че закон е легитимно законно право на Европа да изисква съответни гаранции и лоялна конкуренция, което се отнася и се прилага в глобализирания пазар. Ние искаме дейността да се гради върху това. Това предложихме е, като комисия през 2012 година с нашата, нашите предложения, а същото се отнася и за новата ни стратегия. Предложихме амбициозен пакет и мандат, който, който дава възможност на на отделните страни, затова може да стане дума по-късно, но това е нашето предложение за общо европейско споразумение. Като една от основните изисквания е европейският авиационен сектор да навлезе в разширяващите се пазари. Ние предлагаме и настояваме партньорите да създадат предвидими правила, които да ни позволят да развием нашата дейност. Инак ние смятаме, че с е, постигането на такива споразумения с страните от залива предлагат възмож... най-добри възможности които да удовлетворят притесненията и съмненията на двете страни. Трябва да гарантираме, че тези преговори и тези споразумения ще бъдат от взаимна полза и ще допринесат за по-нататъчно развитие на пазарите, като ще допринесат и за тяхното отваряне. Смятаме, че това е възможно. Възможността не бива да се пропуска. Надяваме се съвета да подкрепи предложението на комисията и разчитаме много на нидерландското председателство, което да ни подкрепи и да започне сериозно преговори по тези въпрос благодарение на мандата. Но не, не биват нещата да се израждат в протекционизъм, и не бива да заместваме собствените усилия на европейската авиация за конкурентоспособност. Не бива да нарушаваме правилата за лоялна конкуренция, е, изпълнявайки съответните правила. Комисията обяви, че в началото на 2016 година ще започне да разгледа, да преразглежда регламента за международните, търговски отношения. Това, надявам се, ще бъде във всеобщ интерес на европейските е, институции и авиационния сектор. Господин председател, извинявайте, че говорих толкова дълго но е, тук искам задължително да благодаря на Европейския парламент и конкретно на вашата комисия за широката подкрепа за нашата външна политика по външното измерение, за нашите мандати и също за създаването на гаранции за открита и лоялна компания конкуренция в името на европейските потребители. Благодаря. Председателят, благодаря. Е, използвахте двойно, говорихте двойно по-дълго, отколкото ви предвидих бяхме дали. Но се надявам, че все пак ще имаме достатъчно време за въпроси, а и за отговори. Така, първо не чухме Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на шестимата експерта. За един час успяхме да разберем какво ще се случи в сектора. Колко време имам, за да задам въпроса си? Малко. Добре. Е, най-напред към комисията. Радвам се, че този пакет за въздухоплаването го има. Отдавна го искахме. Сега поне имаме някакъв текст. И той ще ни послужи като изходна точка за по-нататъчни разговори. Искаме и за другите видове транспорт също един такъв пакет, такъв документ. Според мен много е важно да вземем предвид три принципа. Нещата се променят, светът се променя. Има нелоялна конкуренция и на трето място трябва да видим какво се случва в Европейския съюз. Както бе казано, има разместване на фокусите от запад към изтока. Това е фактическо развитие и ние трябва да му отговорим. Азиатският пазар расте и Европа трябва да реагира. На второ място, Европа може би е прекалено малко, много, много малка. Много пъти се каза, ИКАО трябва да се намеси тук, но Аз съм разочарован от действията на ИКАО. Затова моят въпрос към господин Ламброзо. Как смятате да се реагира на световните развития? На второ място, няма равнопоставеност. Няма никога да има равнопоставеност. В Холандия обаче ние смятаме, че не бива да изоставаме. Малко понякога действаме неразумно. Ние се отваряме към всички, към целия свят и смятаме, че нещата ще функционират. Но ние като ЕНП е не искаме да отворим регламент 868 обаче, ако другите страни, нашите партньори не се отворят, ние не бива да подаваме. На следващо място, е, може би е, компаниите в Европа в сектора са прекалено много. На следващо място, е, условията на труд, дали те са подходящи, дали трудът не е прекалено скъп. Е, на следващо място, либерализацията добре, но либерализация трябва, трябва да се случва на реципрочни начала. Ако държавите членки не приемат стария пакет, то как може тогава да сключваме споразумение. Затова апелирам към държавите членки да приемат пакета. Ето в Испания имаме ново правителство. Това трябва да се случи. Благодаря. Координаторите имат 3 минути. Исмаел. Благодаря. Най-напред искам да изрази една молба. Може би може, може би, може би, може да виждаме тези презентации отгоре на екрана, а не на двата екрана отстрани. Това би било много хубаво. А, освен това, не получихме презентациите предварително. Сега, а, мисля, че колегите имаха право, когато казаха, че най-напред трябва да разчистим ситуацията в Европа. Наистина има много неща не са ясни тук. Някои примери бяха на, назовани най-вече от експертите, от преждеговорившия колега също, например Единното небе и други неща. Ако мога да обобщя дебата до момента, трябва да кажа, че повечето колеги, с изключение на господин Получек, застъпваха една либерална, една доста отворена позиция. Ако греша, поправете ме, но това е моето впечатление. Ние... Нищо не може да се каже против идеята за една отвореност в транспорта, но тук трябва да има и някои критерии, ясни критерии. За това и аз съм много любопитен е, какво ще бъде предложението на комисията за регламент 868 за равнопоставеността. Ясно е, че няма да има 100% равнопоставеност, никога не може да има, но трябва поне да се опитаме да сме честни и справедливи при отварянето на пазара, без естествено да това да е в ущърп на нашия бизнес искам да задам следните въпроси към нашите експерти за летищата и за компаниите. Какви конкретни точки би трябвало да залегнат в споразуменията с страните от Азея и а, Западния бряг? И върху какви аспекти трябва да се съсредоточим ние в Европа, къде трябва да укрепим нашето въздухоплаване, когато говорим за конкуренция отвън. Аз мятам, че директивите за контрола, е, нещата там трябва да са по-отворени. Въпросът е обаче Въпросът обаче е за контрола на, на европейските въздухоплавателни компании. Този контрол трябва да си го запазим. Освен това, може би трябва да преосмислим ограниченията за публичните инвести... субсидии. Може би е хубаво да имаме ясни правила за държавните субсидии, защото това би улеснило много, допринесло много за ситуацията, за яснотата на ситуацията в Европа. Гезине Майснер, благодаря. Аз от името на либералите ще говоря. Е, ситуацията е сложна, наистина. Е, ситуацията с пакета за въздухоплаването. Естествено, искаме да развием Европа. Знаем за демографските проблеми в Европа, а навсякъде в света се раждат повече деца. Въпросът е как да задържим нашата конкурентоспособност. Е, ситуацията е трудна. Има работни места в много области на въздухоплаването, ето в летищата, при наземния персонал, при строежа на летища, например, но как да запазим конкурентоспособността си и в същото вре, време да се застъпваме за равнопоставеност и честност при конкуренцията. А, говорим много за държавите от Голфа, от залива. Но ето, има изместване на фокуса е, от Франкфурт, например, към Истанбул, от запада към изтока. Как може да противодействаме на това развитие? Сега, господин Ламброзо, вие казахте, че равнопоставеност, равнопоставеността е иллюзия и вие казахте също така, че е достатъчно да имаме една обща дефиниция на равнище и као. Мислите ли, че това наистина може да бъде постигнато и мислите ли, че това може да стане бързо, защото според мен нещата в ИКАО се придвижват пан? Господин Кан, как виждате вие конкурентоспособността? Как може да я укрепим в Европа? Господин Хенлон, наистина аз мятам, че е, търговията с емисии трябва да бъде е, разумно формулирана. Казахте освен това, че регламентът 868 може да забави процеса. Защо обаче? Как смятате, че този регламент трябва да изглежда, за да не, може нещата да се случат правилно? Господин Получек, Казахте, че има нужда от равнопоставеност, в противен случай индустрията не може да оцелее. Как смятате, че може да се създаде равнопоставеността? Господин Янкович, и към вас имам един въпрос. Вие също говорихте за равнопоставеността, че я няма. Въпросът ми е, може ли да осъществим определена степен на равнопоставеност чрез споразуменията, т.е. така, че да нямаме протекционизъм? За комисията нямам Нямам въпроси, единствено си мислех, че може би парламента може да участва повече при формулирането на споразуменията. Следващият колега, госпожа Килонен. Благодаря, господин председател. Извинявай. През френски. Надявам се, че въздухоплаването няма да остане е, само приоритет на мъжете. И аз е, искам е, да се включа тук в дебата, но трябва бързо да се върна обратно в Комисията по околна среда, среда за съжаление. Но а, може ли да говорим и да се стремим да има едно чисто въздухоплаване? Може ли да се мисли за а, чисти горива, които да се използват в а, въздухоплаването, незамърсяващи горива? А що се отнася до обучението на пилотите и е, екипажа по отношение на сигурността, въпроси, които ни засягат всички, ние много работихме по различни доклади. Има, знаем, че има съответни е, споразумения за големите компании, за обучение и така нататък, но не винаги големите компании всъщност имат целите, които и ние си поставяме. Какво е вашето мнение? За съжаление, трябва да напусна заседанието и да отида в заседанието на Комисията по околна среда, но се възползвам от възможността да ви пожелая весели празници. Благодаря. Е, госпожа Карима Мадели. Благодаря, господин председател. Ето, тук има три жени координатори, точно по въпросите за авиацията, значи има равнопоставеност. Първо, Споразуменията от Париж ангажират по задължителен начин Европейския съюз за ограничаване на емисиите, за да се ограничи повишаването на температурата. Но ако търсиме това увеличение да се ограничи до 1,5 градуса само, нашите усилия далеч не са достатъчни в въздухоплаването. Тоест, трябва повече усилия да се положат от други отрасли, за да компенсират това, че въздухоплаването отделя повече е, емисии. Това справедливо ли е? Смятате ли и поставили ли сте вече тези въпроси за емисиите? Има ли някаква възможност, примерно, да се въведат данъчни е, мерки, като данък върху керосина или нещо подобно? После, говорите за конкуренцията е, или липсата на конкуренция в този област, но е, Проблема е с е, социалния дъмпинг, с социалната неравнопоставеност, където е, заплатите вървят надолу, защото натиска е цените да вървят надолу. Ефтините компании, компаниите от залива, правят е, всичко възможно, за да подронят е, възможностите за работа на класическите европейски компании. И съответно е, безопасността, здравето на работещите. Трябва да има правила, които да гарантират тези неща. И регламент 868 всъщност до момента не се прилага. Как е, вие ще поемете отговорността си да започнете дейност по него? И ако имам време, господин председател, искам да задам още един въпрос за разходите. Непрекъснато говорите за конкуренция. Но ако погледнем кой колко печели въздухоплаването, има и много сериозни печалби. Евро... 8,5 милиарда се очакват да бъдат печалбите е, на целия транспортен сектор – И е, тук печалбите на въздухоплаването се, се измерват с печалбите на страните от залива в тази област. Имате ли данни за това какви са държавните помощи в отрасъла, както в Европа, така и на световно ниво? Благодаря. Петър Лонке. Благодаря. Много често местните власти се намесват при регулирането на дейностите, където е, на дейностите на летищата. Има много примери за намеса в начините за заплащане на пилотите, на, еки... на екипажите. А, при много компании има влушаване на работните условия, условия и всичко в крайна сметка опира до конкуренцията, до конкурентоспособността, а това е един много творчески въпрос. Всичко опира в крайна сметка до седалището. Къде е седалището? И компанията се опита да бъде креативна, да намира решения за екипажите и от, за това, например, откъде идват екипажите, за това как да бъдат заплащани, и как да се печели повече, какви да са, как да са по-големи печалбите за компанията. Като при, в този случай се потъпкват правата на служителите. Защо е толкова трудно да има еднакви условия за конкуренция? Защо е толкова трудно това за нискобюджетните компании? След като другите компании не използват такива средства. Благодаря. Това бяха въпросите от координаторите. Аз сега предлагам всеки за 3 минути да отговори на въпросите, след което ще имаме още един кръг от въпроси. И така, най-напред господин Ламброзо има думата. Thank you very much, Mr. Chair. I'll, I'll be very brief this time. Благодаря. Аз ще бъда кратък. Е, господин Ван Декамп, как Европа да се приспособи към останалия свят? Най-напред. Е, интересно е да видим географската позиция на летищата. Това са си неща, които не могат да се променят, но има някои неща, които имат много голямо въздействие за конкурентоспособността и това са политическите решения. А, те ако приемате тези решения и техните последствия, добре, ако не, трябва да ги преосмислите. Сега, преди 20 години въздухоплаването изглеждаше по много различен начин. Е, имаше една компания, която прекарваше пасажирите си, пътниците си през един определен център. Това беше много голям проблем, а сега имаме обвързаност, една много, много по-подобрена ситуация. Сега за е, изчистване на ситуацията в Европа е, трябва да се изчисти главно ситуацията с нискобюджетните компании. Ако искаме да защитим пазара, то трябва да да регулираме ситуацията с нискобюджетните компании и да ги защитим. ИКАО. ИКАО е всъщност всъщност един посредник. Ако се казва, че ИКАО е бавен, не мога да кажа така. Всичко опира до реакцията на държавите членки. ИКАО върши много. Ето, например, работи се много върху альтернативни горива. Може да се използват альтернативни горива, без да трябва да се променят структурите на двигателите. Това е нещо, което в момента се прави и това е бъдещето на авиацията. По този начин ще се намалят емисиите. Е, авиа, авиационният сектор се ангажира с нулево, нулево нарастване на емисиите до 2020 година. На френски. По отношение на емисиите трябва първо да кажем, че е, Действително има помощи, трябва да се отчитат тези неща достатъчно прозрачно и то на световно ниво и на национално ниво не може да се работи, за съжаление. Във всички случаи трябва да се търсят интелигентни е, решения, но ви показах примерно какво правите Америка или е, арабите. Е, напълно са различни подходите и съответно регулацията. Благодаря, господин Аласенка. Аз ще отговоря на холандски на господин Ваден Камп. Съгласен съм, в Европа има прекалено много въздухоплавателни компании. Трябва нещо да се случи. Дали сме си свършили работата? Не. Пазарът трябва да се позиционира по нов начин, но не сме стигнали до там. Условия на труд. Това е нещо много важно. И разходите е, за персонала. Всички компании искат да намалят разходите си за персонала. Това е така, но от друга страна не искаме да влушаваме условията на труд. Важно е Европа да не упражнява прекалено голям бюрократичен натиск върху бранша, защото това накърнява конкурентоспособността. Сега равнопоставеността. Ако говорим за достъпа до пазара, тук трябва да направим нещо, особено, що се отнася до, пазара, до държавите от залива. На господин Ерток, мога да кажа е, конкуренция, справедлива конкуренция, лоялна конкуренция, прозрачност. Това са неща, над които все още трябва да работим. Има добър пример за това какво се използва като споразумение за работа с трети страни. Има някои основни елементи, които тук могат да се използват. А, и това е продукт на сътрудничеството между държавите членки и комисията. Мисля, че както каза господин Ертокен, прозрачността е много важна. Контролът също. А, във всички случаи аз винаги съм се застъпвал за тях. А, по достъпът на пазара това е също нещо много важно, но запазването на целостта на, на европейския пазар, това е основната цел. И тук прозрачността е основен елемент. Сега за альтернативните горива. Много неща могат да се направят и вече се правят в тази насока, но нещата се случват бавно. Бавно е, се признават альтернативните горива, на международно равнище, но тук все пак става дума за разходи. Между 10 и 12 милиарда на, години, на година се плаща от въздухоплавателния сектор като допълнителни такси. Какво би се случило с тези пари, ако се реинвестират в устойчивостта на сектора? И това до някъде отговаря на забележките на госпожа Дели. Това беше от моя страна. Благодаря. Следващият колега, господин Кан. Господин Ванденкамп. Не, ние не сме си свършили работата в Европа. Както говорихме и тази сутрин, имаме много потенциал, огромен потенциал, търговски потенциал, но нашият пазар е фрагментиран. И това се експлуатира от нашите партньори в процеса на преговори. Говорихме много за е... субсидиите, за евентуалните субсидии. Аз нарочно казвам евентуални, но имаме и много субсидии е, в Европа под формата на кредити и на на други форми е, субсидии давани на компании, които всъщност не би трябвало да влизат на пазара, защото условията, при които те получават тези средства, са много щедри. Чух това, което се казва за субсидиите за нискобюджетните компании. Естествено, това нещо трябва да се изчисти. Е, трябва да се следи какво се случва в тази област. Комисията преосмисли своите насоки, това е добре. А, трябва да се следва принципа на инвеститора, дали комп, съответната компания прави това, което един частен инвеститор прави и в такъв, ако, ако това е така, няма нужда от специална субсидия. Ние сме за това. Така че нещата са до, до известна степен ясни. Има определени правила, които могат да се следват. За екологията. Ние сме за, пазарният, е, за пазарния механизъм при схемата с търговия с емисии. Ако искаме да имаме растеж, ние може да го направим само като даваме квоти на компании, които намаляват своите емисии. Няма смисъл от една система, която не функционира. Надяваме се да имаме и по-добри резултати от ТИКАО. Но има риск нещата да се затлачат. Това естествено не бива да се допуска за горивата. Много изследвания текат в момента, обаче е, защо не отправим поглед към петролните компании? Е, ние говорим за научни програми, огромни програми. Е, а, ние все още купуваме и използваме гориво, горивата, които ни се предлагат и се самонаказваме чрез квоти за емисии. По-скоро трябва да подкрепим новаторски компании, които да насочат изследванията си към альтернативните горива. Благодаря, господин Получек. Благодаря, господин председател. Е, Въпросът на господин Ванденкамп. Вашият, вашата въздухоплавателна компания в Амстердам е, намали разходите за, парлам, за персонал с 50%. Казвам го, за да разберете в каква ситуация се намираме. Нещата трябва да намерят своето добро решение в един отворен социален диалог. Но когато говоря за това, трябва да говоря и за самонаетите пилоти. Казва им се на тях и по принцип на пилотите, вие сте много скъпи, трябва да сте по- ефтини, но тези хора, самонаетите пилоти, те нямат застраховки. Те, когато не работят, не, не биват заплащани. Това е сенчестата страна на бизнеса. За това трябва да говорим. И pay-to-fly schemes, тези схеми, т.е. схемите, в които хората плащат, за да получат достъп до, до професията. И това е част от една нелоялна конкуренция. Ако се насочим към въпроса на госпожа Майснер, как да постигнем равнопоставеността. Но вие дадохте част от отговора. Приоритетите са верни. Вие говорихте не само за въздухоплавателната за въздухоплавателния бизнес, а и за, произ... за компаниите. Компаниите от, за... от залива, например, те не искат равнопоставеност. Емиратите имат 45 милиарда евро е, заделени само за покупка на е, самолети. Но нека видим, например, споразумението с щатите. При първия случай, когато това споразумение се окаже непригодно за реалността, щатите казаха, че ще е, локализират своите екипажи в Банкок, което не беше вярно. Това беше просто трик за намаляване на своите разходи. В този контекст ние се осланяваме на член 17, докато не влезе докато не влезе регламента за единното небе, но този регламент се оказа непригоден. Штатите казаха, ние не сме съгласни с това, с тази ситуация. Европа би трябвало да каже, ние ще останем твърде, защото въздухоплавателният сектор е много важен, той генерира голяма, голям оборот. Ако ние не вярваме в нашата сила, ние, т.е. поставяме грешни приоритети. Е, всеки от колегите говори от своя перспектива, но има неща, които се препокриват. Трябва да наложим концепцията за единно небе. Вие говорихте за Франкфурт и конкуренцията за Истанбул. Има 6 часа толеранс, когато има, когато операциите на, в летище Франкфурт са намалени. И този толеранс трябва да бъде се използва от турските аеролинии. Европейските аеролинии нямат възможност за равнопоставеност. Нямат никаква възможност за равнопоставеност. Това е реалността. А сега господин Янкович. Благодаря. Въпросът за споразуменията. Естествено, искаме отворен пазар, отворен достъп, искаме либерализация и контрол, и то на реципрочна основа. Е, това ще нормализира авиацията. Що се отнася за конкуренцията, аз казах в моята презентация, че нашето желание, какво е нашето желание, но трябва да сме реалистични. Тоест, не може като, ние като Европа да наложим нашите вътрешни правила на останалия свят, особено ако част от тези правила а, предполагат ощърп на конкуренцията за трети страни. Трябва да разчистим ситуацията в Европа, трябва да изясним, из, из, из, изясним, това е така. Тук разчитаме на комисията. Много от отворените въпроси обаче зависят от реакцията на държавите членки. Голямото предизвикателство е как да накараме държавите членки да постигат общи цели. Имаше въпрос за държавните субсидии. Искам да се съсредоточа специално върху инфраструктурата и нейното финансиране. Преди 10 години комисията смяташе, че публичното финансиране на инфраструктурата предполага мярка, економическа мярка и не е субсидия. Ние сме, може би, единствените в света, които финансират по, по толкова ясен и решителен начин летишната инфраструктура. Е, нашата цел е да задържим конкурентоспособността на, на авиацията. Ако погледнем нашите летища, както каза и Джон, ако нямахме държавните субсидии, логиката на използването на инфраструктурата щеше да е, че тя щеше да е много, много по-скъпа. Ние Ние много залагаме на сигурността. Преди а, 11 септември е, разходите за сигурност бяха много по-низки, отколкото са сега. В други страни разходите са по-малко, защото управлението на инфраструктурата е по-различно. Така че тук трябва да помислим за нашите собствени норми и законодателство. И на следващо място, е, светът се развива много бързо, пазарът също. За това е, е много важно, ние също трябва да се развиваме, трябва да реагираме на мандата изискан от комисията. Мисля, че всички мандати са приоритетни и тук се задава въпроса за ресурсите и в комисията. Комисията трябва да може да има ресурсите, за да се справи с тези задачи. Благодаря и господин Гайл от Главна дирекция Мобилност. Благодаря. На въпроса за АСЕАН. А това е много бързо разрастващ се въпрос. 600 милиона е населението. Там се развива един единен пазар за авиацията, така че това е един чудесен партньор за нас. През последните 10 години видяхме факта, че има стагнация между, на трафика между АСЕАН и Европа. Въпреки това растежът е с 5% за последните 10 години но това е главно благодарение на центрове в Турция и Азия. Основното при нашите споразумения за партньорство е да създадем едно истинско партньорство, което да опосредства обвързаността, свързаността и да възстановим някои пазарни дялове, които загубихме. Имахме много интересна дискусия с тези страни, сравнихме нашите политики за конкурентоспособност и видяхме, че имаме доста общи цели в областта на авиацията, така че сигурни сме, тези страни се интересуват от нас, от сътрудничество с нас, те се и застъпват за лоялната конкуренция. Също така и по въпросите за сигурността и безопасността сме до голяма степен единни. Ние може да подкрепим процеса за постигане на по-добра сигурност в тези страни. Така че мандатът, който искаме, е много важен на госпожа Майснер за ИКАО. Смятаме, че ние може да подкрепим работата в ИКАО за многостранни споразумения за либерализация на авиацията, но ние не смятаме, че трябва да чакаме всички неща да бъдат уточнени в ИКАО. Процесът е много дълъг и е трудно да се намери най-малкият знаменател. Смятаме, че Европа трябва да се опита да популяризира своите стандарти и на двустранна основа на госпожа Тели за екологията, мога да кажа, че Париж създаде една инерция и наложи определен натиск върху авиацията. Авиацията трябва да даде своя пример към постигане на климатичните цели. Има един общ подход а, за намиране на альтернативни горива. Единното небе тук може да е силен принос. Смятам, че фокусът пада на асамблеята в, на ИКАО през 2016 година. Ако ИКАО отново се провели, това ще създаде голяма несигурност в сектора, от която никой няма интерес. Впоследствие мога да се спра на някои социални аспекти, които бяха засегнати. бяха засегнати връзките с щатите. Ние все още се изчаква лиценз. 22 месеца вече се чаква изискан лиценз от щатите и ние чакаме обяснение от щатите, защо този лиценз не се дава. Ако има време, ще се спре на този въпрос последствие. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Има още редица заявки за изказвания. Михаил Гала, Клаудия Тампадел, Павел Теличка и... Е, Габриеле Пройс, Матис Фан Милтенберг, Исаскун Билбао, Изабел де Монте и аз списъка на записалите се за изказване. Горе-долу всички присъстващи, казва председателя. За това въвеждаме регламент от минута и половина. Моля, стриктно го спазвайте, за да можем. Михаил Галек, благодаря. Каза се вече много. Един то общо не бе. Ми мисля, че нито комисията, нито ние се крият е, препани камъните, по-скоро в държавите, членки, синдикати и прочие. Моля, упражнете натиск към държавите, върху държавите членки, защото Single European Sky наистина ни е необходимо и за сигурността. Следващото, което искам да кажа, да се преодолеят праговете и е, пречките. Комисията поиска е, това и във вашата област, но и спрямо държавите членки. Питам комисията, направихте ли нещо за данък въздушно движение в моята страна, например, в Германия и за други държави? Трето, не се каза нищо по въпроса за равните шансове, равните възможности. Вижда ли някой от вас възможност? Е, е, правилата на СТО да се отнесат към е, авиацията. Има ли такава политическа цел? Питам комисията. И ако не, има ли възможност съдържанието на това да се включат в двустранните споразумения, за да се създаде все пак равен е, изход, равен шанс. Благодаря, Клаудия Тапател anticipat înainte de întâlnirea cu dumneavoastră că problema operatorilor. Благодаря. Благодаря за възможността да се срещам. Ние вече е, говорихме за опасностите от е, въздухоплавателните компании от залива и нелоялната конкуренция, които те упражняват спрямо европейските компании. Много европейски маршрути е, бяха иззети всъщност от компаниите на голфа и те са държавни компании, всъщност, които получават е, държавни помощи, е, включително за изграждане на инфраструктура и е много по-лесно за тях да предлагат по-ефтини полети. И искам да запитам, смятате ли, че пакета, който представяте сега през декември, представихте, е, ще е ефикасен в е, битката за загубената конкурентна способност на европейските компании? И също, как може да се подобри съдържанието на законодателните предложения в тази посока? И като ползватели на различни услуги, ние говорим за конкурентоспособност, за предимствата на европейските компании, за това, че трябва да има работни места. Но нека не забравяме и правата на пътниците, защото е, тези е, компании, които отговарят, е, вие според вас са отговорни, за намаляването на конкурентоспособността всъщност поставят като губещи пътниците, защото те не получават същите услуги. Господин Теличка, благодаря. Много интересно изслушване, много е важно това изказване, което казаха колегите тук, че не бива европейски компании да се озовават в чужди ръце. Регламент 868 и преразглеждането му ще бъде предмет на договорености. Имам някои въпроси. Освен господин Янкович, всички останали е, тук говориха за равнопоставеност, дали е правилно това понятие или не, е за нелоялна конкуренция, с която трябва да се спа, е, справим. Но само господин Янкович е, представи един малко по-стратегически поглед, и малко подробности за това по какъв е, начин може да се действа за справяне с нелоялната конкуренция. Какво се случва, че европейските компании на европейския пазар така ние не, всички искаме да е лоялна конкуренцията, но искаме къщата ни да е поодредена, но въпросът е какво имат другите, което, което ние нямаме господин Лото. Грация, госпожа, извинете. Благодаря. Благодаря на гостите за техните изказвания. Част от моите въпроси всъщност бяха зададени от колегите. Това са въпросите за държавните помощи. Аз зададох този въпрос и на господин комисар Болц, но не получих отговор преди няколко дни. Има международни разпоредби за държавни помощи. А, поне в Европейския съюз има такива, а много други е, компании от трети страни се радват на възможността да получават огромни суми от държавите. Какво, как е, може да се постигне равнопоставеност тогава? В въздухоплаването ние всъщност не мислим за гражданите. Как така се получава, че за един и същи полет една компания взима 50 евро, друга 1000? Хиляди. Като че ли просто се извършва спекула. Справедливата конкуренция е нещо добро, но в отдалечените региони, например, трябва просто да се предоставя тази услуга. Тя не е публична услуга, но все пак цените трябва да бъдат постижими. Следващия оратор, госпожа Клуне. Много полезни информации, много добре очертани позиции. Голяма част от въпросите ми е, получиха отговор, но отново е, излиза въпроса за равнопоставеността и е, лоялната е, конкуренция. Никога няма да има равнопоставеност. Чухме достатъчно за страните от залива, там се инвестира много. Господин Янковец показа как се разширяват техните маршрути. Смятам, че това трябва да ни послужи за предупреждение. Светът става все по-малък и е изключително важно да може да се предоставят връзки по целия свят. И потребителите, и бизнеса търсят възможността за свързване, защото това е въпрос от жизненно важно значение за тях. Преразглеждането на регламент 868. Казвате, че това ще се случи през 2016 и така ще се забави и възможността да се постигат споразумения в други области. Говорихте също много положително за потенциално споразумение с АСЕАН. Може ли е, нещо друго, може да ли да коментирате какво се случва с поразумението с други региони, може би с страните от залива? Турция би трябвало да бъде включена, тя е толкова близо. Може ли да ни представите така, къде потенциално има полза от включване на споразумение? Danke sehr, jetzt Ines Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, la verdad, felicitar y agradecer toda la información. Благодаря, господин председател. Това е госпожа Ела Сендър. Благодаря за цялата информация, която ни бе предоставена. Няколко коментара. Говорим за нелоялна конкуренция от компаниите от залива за летища. Тук трябва да се съобразяваме и с териториалните е, измерения. Ние се опитваме да се възползваме от законодателството, което имаме, за да повишаваме конкурентно способността. Това правят и всички останали. Штатите е, водят протекционистична политика там, където смятат, че има е, своите, имат своите интереси. Ние също трябва да защитаваме своите ценности, социалния аспект, околната среда и така нататък. Но има и неположителни протекционистични мерки, когато е, компаниите е, отстояват единствено собствените си интереси и не правят никакви усилия да направят нищо друго. Представителите на комисията на ОИСР казват, че никога няма да се постигне равнопоставеност. Ами, ние все пак живеем в демокрация. Казваме, че трябва да има общо достъпно образование, здравеопазване и сега тук е, говорим за а, е, международни споразумения. И щом вие казвате, че това не може да се получи, защо сме изобщо тук да се, при... да се прибираме вкъщи тогава? Ние сме тук, за да създаваме равнопоставеност. Иначе ще се случи същото, каквото се случи всички други индустрии. Е, в Китай работещите работят като роби и цялото производство от е, Испания се изнесе там, така че ние трябва да си поемаме своите отговорности. Разбрахме е, стана ясно какво иска да питате госпожа Пройс. Благодаря, благодаря на гостите за направените изложения. Преждеговорившите колеги поставиха вече много важни въпроси, за това ще бъда кратка. Господин Гайл, какво мислите за бъдещата роля на ЕАСА в международната конкуренция? Е, а в пакета за авиацията се говори за нашите високи стандарти за сигурност са глобално преимущество. Знаем обаче, че има идеи за по-добро позициониране на АСА в международен пазар, от тук и европейските авиокомпании. А това означава, че повече е, сътрудници и служители на агенцията ЕАСА ще работят извън Европа. Какви са приоритетите ви по този въпрос и как смятате да действате? Сега Матес фон Милденберг. Благодаря, господин председател. Много неща вече се казаха относно конкурентоспособността на европейския, а, да европейската авиация е свързана с нашите възможността да действаме е, с, с, заедно с другите също по въпроса за правата на пътницата и възможностите на транспортните услуги. Така и не е така, защото имаме е, нашите проблеми. Е, и колегите ми от Испания след изборите, наистина ли смятате да постигнете решение? Е, Този път не се обръщам към британците, но пък така и така не виждам представители на Великобритания тук, така че искам да кажа, ние, ние европейците, трябва да действаме, ние като европейски представители трябва да не стоим бездейни. Второ, понеже споменахте Гибралтар и така. Второ, трябва да работим в тясна връзка с всестранните международни споразумения с трети страни. След това глобален механизъм, предпочитам Световната търговска организация, а не в ИКАО да бъде уреден този механизъм и накрая, но не на последно място, 868. Комисията трябва да пристъпи към действие. Срадвам се да чуя че това ще стане през март. Малко не ми харесва стратегическия документ. Там има една бележка под линия, всичко в духа на по-доброто е, уреждане, по-добрата регулация. Но ви се обръщам към комисията. Е, действайте, но действайте така, че да можем наистина да обсъдим всичко. Сега Изабел Демонте. Благодаря, благодаря на всички направили изказвания до сега. Благодаря. Исках да обърна внимание пред на летишните такси и данъци, които се използват за стимулиране и поддържане на определени дестинации. Имам въпрос към господин е, Ханлон, по повод казаното от господин Полочек. До сега никой не знаеше е, от нас колко голям е проблема като практи, за практики като pay to fly или договори за нула часове, на временни договори и така нататък не знаехме, че има такива фирми фантоми, които, чието седалище е в друга държава и които всъщност не съществуват на практика. Сега Дизаско Мелбао. Благодаря, господин председателю. Благодаря за това, че организирахте това изслушване. Много е интересно. Ще се опитам да бъда конкретен на... Обръщам се към всички докладчици, включително комисията. Чухме, че настоящите действащите норми трябва да се приложат. Добре, ако сторим това, ще приложим ли и проекта Single Sky? защото тук имаме една раздробеност, кое, раздробеност която държавите членки не искат да преодолеят. Какво правим всъщност? Говорим за преразглеждане на регламента и за какво ли още не, е но това, което всъщност трябва да сторим, а, да изискаме от държавите членки да спазват европейското законодателство, за да се преодолее тази раздробеност и тези 50 милиона излишни разходи да се избегнат. Да, искаме иновации, да, искаме нова стратегия, ние искаме повече е, иновации, по-добро развитие за Европа, но Кажете, моля, какво казват държавите членки? Е, какво им казвате вие? Казвате им, прилож... изпълнявайте регламента, изпълнете сингъл е, Sky, единното небе, защото парламента увисва някакси. И това е не е само в авиацията не сме конкурентоспособни, защото явно не го искаме. Затова искам да чуя вие какво мислите по въпроса. Защото каква прозрачност, какви договори, ако ние самите не действаме прозрачно. Не можем непрекъснато да говорим за договори с трети страни и възможни и невъзможни текстове, които да влязат в тях, ако не сме в състояние да си оправим, да си турим пред собствената къща. Имам е, усещането, че правим нещо нереалистично. Значи, изисквания там, където им е мястото. А ние искаме качество, искаме конкурентоспособен пазар, искаме този сектор да бъде такъв, какъвто ние го заслужаваме и какъвто заслужават нашите са граждани. Сега аз искам да се изкажа. днеска няколко пъти чувам, че Европа е единствената, която налага данъци. Да, обаче аз пък ще ви кажа, че данъкоплатците плащат 30 милиона на авиацията ежегодно, за да ги облегчим, докато а, и всяка година имаме полети между Штутгарт и Франкфурт. В а, ЖП транспорта, иначе пътеш, пътниците си плащат всичко. В Париж се говори за решаване на много проблеми на летището с, не с повече, с по-малко полети, но от които са наистина необходими. И затова искам да попитам това, т.е. трябва да действаме и навътре, да покажем, ние можем по-добре, да покажем на операторите, че сме за лоялна конкуренция. Второ, Европа и САЩ. Ние не можем да се борим с САЩ, но а, а, американските авиолинии дават лош пример в това отношение. Не се ли справим с САЩ, няма какво да говорим за страните от залива и така нататък. Единното европейско небе трябва да се приложи в страните, в които ам, работим, трябва да настояваме съответните държави членки, както ето аз съм от Германия, също да се включат в Single European е, Sky. Защо в е, сред нискобюджетните се оказва British Airways, а не Lufthansa и Air France или KLM? За първи път чувам, че British Airways е нискобюджетна авиокомпания. И ще ви дам думата отново по същия ред, но моля две минути за всеки, за да успеем. Благодаря, господин председателю, за СТО. Няма проявле, няма желание от страните членки за включване на авиацията по три отключително дребни аспекта. Тук правата на пътниците, да, съгласни сме края на краищата те гласуват с, с краката си, нали? Отворили се пазара, веднага ще стане ясно кого предпочитате каква е ползата на е, авиокомпаниите. Ако говорим за конкуренция, не говорим непременно за транспортна политика, това са националните е, законодатели. Но иначе за нискобюджетните говорим за географско положение, за възможност. Е, идеята не е да се прави по-малко авиация, а повече авиация. Просто го казвам и накрая. Има държави с нискобюджетни възможности, така да се каже. За цените ние имаме съответно управление и ако се отвори пазара, ще имаме възможност за нови приходи и ще можем да предлагаме по-изгодни оферти. И накрая за Single European Sky. Ами, на, на, стига приказки, престъпете към дела. Говорим, говорим, говорим, говорите в години наред или трябва да пристъпим към действия, или е, да се откажем. За равните шансове, да, равни възможности, но теоретично трябва да е невъзможно да постигнем равни възможности. Да, всеки превозвач трябва да има еднакви възможности по отношение на един и същи пазар, но винаги ще има печелещи и не губещи. Винаги има по-конкурентоспособни и по-малко. Сега Хайде Осенка, благодаря. Отговорихте за СТО. Дали е, пакета е достатъчен, госпожата Топардел? Не, да, комисията е наясно с важността на сектора. Подкрепяме, да, съгласни сме но тук е, трябва да имаме конкретни мерки и конкретни подробности. За момента не е достатъчно, за в бъдеще надявам се да. Господин Теличка, е, от какво да спечелим? Това е комбинация. Първо стратегическо, политически, политически подход към авиацията като такава. Каква е ползата от нея? Не, не говоря само за Европа, говоря и за другаде. Съгласен съм с някои от вас, които говореха за залива, но има и много много други подходящи примери извън е, залива. Това е едно. Второ, за инфраструктурата 24 часа на разположение на летищата. Това е свързано с съответни инвестиции. Оливие говори за това. Ние в Европа имаме 16-17 часа работно време. Това е сериозен натиск на пазара и трябва да помислим. Сега всички тези такси, налози и целият този натиск, данъци за гориво и така нататък. Тук трябва очевидно да продължим да работим, господин Бил, госпожо Билбао. Да, има много примери, аз посочих някои Колегите също няма да навлизам в подробности. Единното европейско небе може би най, е най-доброто е, екологична мярка, която можем да постигнем в Европа, но не можем да накараме държавите членки. Господин Крамер и господин председател, ще се радвам да проведем дискусия за таксите, налозите и така нататък. Готови сме трябва да отчитаме всички възможности, инфраструктурата, електри... електроснабдяването, налози и така нататък. Говорим за равни шансове в отделните държави членки. Но аз с удоволствие ще застана отново пред вас, за да говорим по този въпрос. Благодаря. Председателят господин Торнел. Благодаря. Моето лично мнение може да се така да предизвиква противоречия, но аз лично считам, че липсата на конкуренция доминира на пазара и двустранните споразумения не служат да либерализират пазара, а да налагат протекционистични мерки. И започна се с много успешно нарушаване на условията на пазара – освен това с много иновации и за това е, толкова много е, се развиха нискобюджетните компании. Ние не бива да имаме е, нищо против това. Трябва да търсиме начин да се развиваме също така. Регламент 868. Доста се притеснявам, като чуя, че Европейския съюз иска да изнася регулаторните си е, подходи извън Европа. Опитахме това с е, е, схемата за търговия за емисии и се озовахме в доста неприятно положение. И мисля, че би било много продуктивно да има глобални стандарти, а не да се търсят регионални решения. Това не е, отговора. Освен това, този процес не бива да, при, да е спирачка към споразуменията за либерализиране. Сега може да се е, каже, има хора, които твърдат, че тези е, споразумения именно е, намаля, запавят този процес. Ако съм пропуснал някой въпрос, извинете ме. Представителя. Пропуснахте за British Airways. Може ли да ми поясните? В, на слайда ви за нискобюджетните компании се появяваше British Airways. Защо го няма? Защо, примерно, Air France не е там? Ами, нека да кандидатстват а, всъщност ние е, ставаше дума не за нискобюджетни компании, за компании, които предлагат ефтини билети. И е, British Airways се гордее именно с това. После, нашата позиция за либерализация и конкуренция. British Airways е, много е, е, защитават тези позиции. Те е, поемат много полети от е, залива и не се възмущават. Във Франция е, тези полети са много по-малко, но там протестите са по-голями. Господин Повечек. Sorry, I forgot to switch on the microphone. Shouldn't happen. Um, on the um, uh... Що се отнася до регламент 868 и преговорите. Клаузата за справедлива е, конкуренция в е, проекто закона на Европейския съюз е значителна стъпка, според нас, в правилната посока спрямо това, което съществуваше. Само, че трябва да се направи така, че когато започнем да преговаряме за открито небе или двустранни споразумения, реално да постигнем това, което искаме. Та, европейската позиция не е от позиция от страна на така на слаба позиция. Това е. Тя е така, искана от позиция на силата. Господин Теличка, не лоялните предимства на други е, сектори е, извън европейска Европа. Да, това не е единствения сектор, който се оплаква от подобни явления, но в момента ние нямаме никакви предимства по отношение на конкуренцията. Има неограничен достъп до труд, до може да всичко да изтича от Европа към трети страни, Airbus и така нататък всичко това като е, представлява една много силна комбинация, от която ние в момента не се нямаме полза. госпожа Юто спомена за това, че има някои географски местоположения в Европейския съюз. Примерно Кипър имаше национален превозвач, който банкротира. Малев в Унгария също банкротира. Затова ние разгледахме в подробности какво точно се случва. Как се развива и БВП на съответната страна. В, Киев, в Кипър ги посъветвахме по същия начин. Когато банкротира Малев, БВП на Унгария се намали с 3%. Това е, е важното. Това показва колко е важна авиацията. И госпожа Билбао Барантика за контрола. Да, можем да наложим това. Правата за трафик са двустранни е, между Европейския съюз и страните от залива. Но за да се получат е, ограничения в тези права за трафик, трябва да се прилагат съответните е, права. Примерно в случая с Air Berlin имаше области, които не бяха покрити от тези права за трафик. Господин Янкович. Благодаря. Какво имат страните от залива, което ние нямаме? Нека пак да подчертая географското положение или колко значи, значимо е тяхното географско положение. И те сега използват е, това си положение е, в 100%. А също така имат и държавно финансиране в инфраструктура, в сигурност ние е, с нашите правила за държавна помощ не можем да се справим с тези явления, защото публичното финансиране за е, мерки за сигурност и за инфраструктура могат да бъдат бъдат финансирани в страните от залива с държавно финансиране, а в Европа не могат. И това е. Европейските летища през 2012 е, струваше им сигурността 4,2 милиарда. А таксите за летишните такси бяха 4,9 милиарда. Тоест, виждате е, какво е съотношението между разходите за сигурност и приходите. После и данъчните режими е, са различни, но не смятам, че не можем нещо да направим по въпроса, като се има предвид е, нашите правила за държавна помощ и техните. А тогава трябва да се зададе въпроса и какво ние имаме, което те нямат. Как, какво? За равнопоставеността. Там проблема е, че това понятие е подвеждащо. То не означава кой знае какво в е, възможността да е, постигнем това, което искаме, т.е. справедлива конкуренция. Казвате, че трябва да се намалят полетите. Аз лично бих се притеснила, ако Европейския съюз върви в тая посока, защото в край на грешата навсякъде извън Европейския съюз всеки се страни да се възползва от авиацията, за да заема доминиращо положение. Светът е, се променя, зависи изключително повече и все повече от външната търговия и ако искате да стигнат стоките ви до Делхи, няма да ги пратите там с товарен влак. И накрая държавни помощи другите видове транспорт, е, нелоялните конкуренции между видовете транспорт. 42 милиарда са помощите за ЖП транспорта в Европа. Ако тази сума отива и за летищата, нещата ще бъдат и по-различни. Благодаря, господин Гал. Благодаря, доста въпроси зададохте. Ще започна с тези на госпожа Куне. Питахте дали предложението за е, преразглеждане на регламент 868 може да забави напредъка, т.е. възможността комисията да получи мандат за преговори. Не мисля. Мисля, че преразглеждането на 868 е напълно оправдано. даването на мандат на комисията може да се е, забави, защото има страни членки и участници на пазара, които са обезпокоени от е, това, че може би цените не са справедливи. И в едно пространно споразумение искаме да има инструменти, които да не са обърнати към конкретни страни. Просто Европейския съюз да има възможността да действа срещу всички нелоялни практики, където и да се случват те. Но трябва да има и балансираност между възможностите да се гаранциите, че ще се преодолеят тези опасения с отварянето на пазара в полза на потребителите. Също говорите за диалога с СЕАН и какви общо има между Турция и Европейския съюз и страните от залива и Европейския съюз. Европейския съюз е голям и привлекателен пазар, както каза и колегата, и е, въздухоплавателните компании от трети страни се интересуват да имат повече достъп до пазара, но е, за тази цел трябва да спазват и определени правила. Турция е съседна страна, страна кандидатка, голяма страна, с е, голяма и бързо развиваща се авиационна промишленост. Тя има много какво да спечели от тясно сътрудничество с ЕС. Същото се отнася и за страните от залива. Госпожа Пройс зададе въпроса каква е ролята на Европейската агенция за без... въздушна безопасност. Мисля, че в стратегията се казва колко е важно агенцията да бъде много силна и да има своята международна роля, защото тя работи и в, по отношение на помощта на, на техническа помощ. Сега предвиждаме да се преразгледа и регламента за агенцията, за да се подобри и финансирането и ефективността й, за да евентуално да се търси създаването на един, евентуално единен орган за въздухоплаване в Европа. Ако не съм успял да отговоря, с удоволствие ще го направя и по-нататък. Благодаря. Искам да благодаря на всички гости. Дебатът беше интересен. Благодаря за въпросите и за отговорите. Беше хубаво да проведем това мероприятие, въпреки че имахме някои съмнения в, в началото. Е, благодаря за обогатяващата дискусия. Желая ви хубава и весела коледа и весело посрещане на новата година. Следващата година ще се видим отново. А сега искам да ви поканя на малък коктейл пред залата. Заповядайте сърдечно и още веднъж всичко хубаво за нова година. Довиждане! Thank you.